Bueno, queridos colegas. Уважаеми колеги, унези от вас, които присъстват в залата, унези, които не слушат и виждат от дистанция, добре дошли на това заседание на комисията Либе. Бих искала да припомня, че ще внесем някои промени в проекта за дневен ред. Четвърта точка относно процедурата, свързана с отмяна на бюджетни кредити, остава за утре. В осма точка Варбе Верен е новото име, което ще участва в изслушването. Ако нямате възражения по проекта за дневен ред, считаме, че тези промени са прияти. Сега, съобщение на председателя. Имаме превод на немски, английски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, унгарски, шведски, поляцки, румански и български. И както винаги, искам да ви кажа, че при тези условия е трудно да се извършва превода. Тези, техния превод и качеството му зависи от добрата връзка на онези, които се изказват от дистанция. И всеки път го повтаряме. Няма да бъдат превеждани телефонни обаждания или пък обаждания чрез видеовръзка, но без образ. И ви моля да избягвате четенето, да говорите с естествено темпо. Благодаря ви от името на преводачите. И благодаря също на генерал дирекция Линк за отличната им работа. Сега някои от препоръките на координаторите съгласно правило 214. Избор на докладчици. Билгет Сипел от Социалисти и демократите ще изготви доклада на Либе за временното удължаване на някои разпоредби на директивата 2002 наклонена черта 58, наклонена черта ЕС на Европейския парламент и на съвета, що се отнася до използването на технологии от доставчиците на комуникационни услуги, що се отнася до обработката на лични данни и на други данни за целите на борбата срещу сексуалното насилие върху деца. Освен това, Бих искала да ви съобща, че координаторите определиха Лорант Винс от НЕП за докладчик по становище на Либе по доклада на АВКО по доклада за изпълнение на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Можем да считаме, че тези предложения на координаторите се приемат съгласно правило 214. Изглежда няма възражения. Преминаваме към делегирани актове, актове за прилагане. Първо, делегирани актове. На 9 септември 2020 парламентът получи делегираната директива за промяна на анекса към рамково решение 2004 757, що се отнася до включването на ново психоактивно вещество. Няма да се опитвам изобщо да го чета. НН, диетил 2, фенилметил, 5 нитро, 1 хаш, бензимидазонол 1, етанамин, изотонитазен. Това е. Базисният акт е рамковото решение на съвета от 2004 номер 757 за определене на минимални разпоредби, свързани с някои елементи на престъпни деяния и наказания в областта на незаконния трафик с наркотици. Вие получихте на 9 септември информацията, както и в бюлетина на Либе от 11 септември. Там е определен срокът, в който можете да изразите възражение. Този срок е 24 септември. Сега актове за прилагане. На 9 септември 2020 парламентът получи регламента за прилагане на комисията и приложението за определене на технически спецификации, необходими процедури за системата за взаимно свързване на централните регистри съгласно директива 2015 на черта 849 на парламента и на съвета. Основният акт е свързан с използването на финансовата система за финансиране на терористични действия. Така се изменя Директива 2015-849 и също регламент 648 от 2012 и директива от 2005 година номер 60. Чрез бюлетина всички членове на Либе на 11 септември получиха информация. Беше посочен и крайен срок за внасяне на възражения. Той е 24 септември 2020 година. Сега трябва да одобриме протоколите ни от заседанията на 4 юни от 15 юни. Ако нямате възражения за проекто протоколите, Изглежда няма. Считаме, че те също са одобрени. Ние работим сега в хибриден режим. За това трябва да обявя началото на гласуване дистанционно, което ще върви паралелно с работата ни тук в залата. И това гласуване ще продължи между 16.50 и 18 часа. Създаване на механизъм на ЕС за демокрация, принципите на правовата държава и основните права. Също законодателен акт за цифровите услуги и въпросите, които възлизат във връзка с основната права. Също а, и нова стратегия на Европейския съюз Африка за устойчиво и приобщаващо развитие. Ние трябва да проверим сега дали имаме кворум. Това е първо. Съгласно правило 218.2 ще проверим кворума чрез гласуване, пробно гласуване. Необходими са ни минимум 17 члена. Онези, които са в залата, моля да вдигнете ръка. Онези, които участват дистанционно, мога да натиснете бутона с искане за участие Speak. След което секретарията ще обяви резултата. Имаме кворум. Потвърдихме, че имаме кворум. Имам да напомня онези, които ще участват в гласуването, че ще я получат е, в, е, от функционалната е, почтенска котия на Либе, имейл, както и съобщение на устройството, на което сте инсталирали приложението eVote. Вие разполагате с всички тези инструкции. Ще се считат за валидни само нези гласове, ако списъкът за гласуване, имайте това предвид, е изпратена от официалният ви адрес в парламента на функционалната почтенска котия и да има вашият подпис и ясно, четливо да се Вижда името ви. Ако имате някакви проблеми, трябва да се обърнете към сетарията на Либе или към а, звеното за оказване на помощ а, от ИТ. Можете да изпратите или сканирано, а, или като снимка това, което а, сте подготвили като отговор. И ви моля да изпратите по електронната поща попълнените бюлетини максимално скоро. Преминаваме към Девета и десета точка, по които ще има още развитие. Девета точка е доклад на комисията до Европейския парламент и съвета относно прегледа на ректива 2016 клана черта 681 относно използването на резервационни данни на пътниците, известни като PNR ПНР с цел предотвратяване, разкриване, разследване, наказателно преследване на терористични престъпления и на тежки престъпления. И десета точка презентация на актуалната ситуация във връзка с международните споразумения за резервационните данни на пътниците. Ще дам думата на заместник генералния директор от е, Генерална дирекция Холм на Европейската комисия, господин Оливие Ониди. Той също е и главен преговарящ от страна на комисията по споразуменията с други страни относно резервационните данни на пътниците. Искам също да кажа, Възможно е, че комисията да не може днес да ни предостави цялата конфиденциална информация по хода на преговорите. Но разбира се, депутатите могат да използват всички възможности, както сега, така и по-късно, за да получат нужната информация. Сега искам да дам думата на господин Ониди, за да ни представи състоянието с директивата за резервационните данни на пътниците, ПНР данните – Господин Униди, виждате ли ни, чувате ли ни? Много благодаря за присъствието. Имате думата. Радваме се, че сте гост на нашата комисия. Благодаря ви за тази възможност, не само за да говоря по тази тема, но физически да присъствам тук след толкова дълъг период от време. Нека да кажа няколко думи, които са поздравителни от моя страна към господин Сипел, за това е докладчик, за това, което смятаме много важна мярка, макар и временна. Да, мога да си махна маската, благодаря ви. Наистина преди седмица излязахме с този, това предложение, за да продължим да се борим с незаконно съдържание за злоупотреба с деца от сексуален тип. Най-накрая изпратихме прегледа по ПНР или резервационни данни на пътниците. Първо се извинявам за малкото закъснение преди няколко месеца ви го дължахме. За първи път всъщност можем да ви изпратим събрани, агрегирани данни, които са събрани на базата на анкетна карта, разпратена до всички държави членки. Получихме информация и тази сутрин, а тя е, че точно обратно това, което казва доклада, всички държави членки са транспонирали директивата Получихме потвърждение от Испания тази сутрин. Наистина, Испания сигурно знае, че тази дискусия ще се проведе днес и най-накрая техния парламент е приел съответното законодателство и са транспонирали директивата. Няколко думи по самия доклад. Докладът е кратък. Той съдържа същността на посланието, което искаме да изпратим на вас, на съвета, както и на заинтересованите страни. Съпътства се обаче от продължителен документ, служебен документ на комисията, дълъг документ, извинете, където всъщност описваме данни, иллюстрация даваме за това какво постигнаха ПНР данните до днен днешен. Още няколко думи предварително този доклад не е пълен или цялостен анализ на транспонирането или начина по който са транспонирали директивата държавите членки. Този анализ продължава и се надявам до края на годината или в началото на едната година да можем да излезем с традиционен доклад, много подробен за законовите разпоредби в отделните държави членки при транспонирането на директивата. За този преглед нямаме също така и голям срок. Всъщност имахме 18 месеца само откакто повечето държави членки транспонираха директивата и заложиха всички необходими мерки. Доста малко държави членки го направиха своевременно, макар че, както знаете, постоянно говореха колко е спешно, настояваха пред Европейския парламент да одобри тази директива, настояваха за срочно приемане, но явно е доста по-сложно да се приложи на практика, отколкото първоначално са смятали. Положителното тук е, че събрахме много материали тези материали отразяват ясно, че директивата, както и заложеното в законодателството на отделните държави членки, е довело до резултати. Постигнати са резултати в какъв смисъл? Държавите членки по-добре планират интервенции, т.е различни действия, които да предприемат към съответни заподозрени или заподозрени терористи. Държавите членки са успели да установят нови заподозрени. Значителен брой случаи има такива. Благодарение на функционирането на, тези, на тази система са установени тези заподозрени, но и по-добре са установили нови начини на работа на престъпни групи или терористи. Така че, що се отнася до постигнатите резултати, въздействието на директивата, картината е много положителна. Следващият аспект, който искам да засегна, който е много важен в контекста на дискусията ни с партньорите около нас, държави около нас, това е периода за запазване на данни. Опитахме се тук да разгледаме малко повече защо се иска такъв срок от 5 години за запазване на данните, за да се постигнат резултати от този режим. И тук всъщност получихме потвърждение от всички държави членки, че този период за запазване на данните от 5 години е изключително важен. Много малко са държавите членки, които са доказали, че това е нужно до 5 години, тъй като те не прилагат и такава система. Но виждаме, че запазването на данните а, за такъв период от време качествено подобрява резултатите и това е единствения начин да се, устове, да се установят типове поведение във времето и да се преразглеждат критериите, които се ползват, за да се търси в базата данни от резервационен тип, както и моделите на работа. Третият елемент – още един елемент, който всъщност разгледахме подробно, Б. Дали разпоредбите за опазване на данните се изпълняват на практика. Тук също имаме много ясна картина, която ни успокоява, що се отнася не само до изпълнението. Виждаме, че има ясно записване на извършването на различни действия, има надзор – като има съответен надзорник за закрита на, закрила на данните, обикновено това е надзорник и на други системи и този човек обикновено има общ поглед, както и други начини да провери дали има ясното ограничение, необходимите принципи на необходимост и пропорционалност, се прилагат, когато се прави търсене в тази база данни. Четвъртият аспект е факта, че постепенно виждаме, че нещата не са идеални. Знаете, че държавите членки, и мисля, че вие се съгласихте също, да решиха да не създават централизирана база данни PNR, а да свържат националните системи в смисъл, че ще има постоянен обмен на информация. Каквато информация да излезе от търсенето в тези бази данни, но и да се помогне на други държави членки да продължават да, за своите следствени действия. Всъщност това са положителни резултати тук. Във всички държави членки има обмен на информация с други юрисдикции. Разбира се, нещата не са идеални. Ще се опитаме да подобрим обмена на информация между държавите членки. Наистина, нужно е да се работи в тази посока. Друг важен аспект, аспект, който вие многократно обсъждахте, е дали е нужно в определен момент да се, провари, да се промени извинете, законодателната рамка и вътрешно европейските полети също да бъдат включени в ПНР. На базата на информацията, която събрахме, видяхме, че всички държави членки са започнали да събират данни на вътрешно а, вътрешни полети в Съюза и не виждаме смисъл формално да се разширява приложното поле на директивите, за да се задължи събирането на данни по такива полети. Друг важен аспект, който се обсъди многократно, дали сега бихме разширили приложното поле на тази директива отвъд авиацията на базата на част от експериментите, както и част от призовите, призивите да се използват те и при друг транспорт, например ЖП, морски транспорт. Виждаме, че се правят експерименти адхок от държавите членки но тук не виждаме наистина голяма нужда и нямаме доказателства да искаме разширяването на събирането на тези данни към други видове транспорт отвъд авиационния сектор. Що се отнася до подобрения и следващи стъпки, които предвиждаме, първо необходимо е да приключим анализа по транспонирането, т.е. правните аспекти на изпълнението. Нужно е също така да има допълнителни дискусии с държавите членки, за да се подобри качеството на статистиката. Това се забелязва и в статистиката, която ни бе предоставена. Картината е непълна. Все още няма голямо изоставане, но статистиката, която се предоставя, е частична. Също се отнася и до качеството на данните. Виждаме, че данните редовно се обменят, предоставят се в контекста на този преглед, но и тук има нужда от много подобрение. Още един аспект е свързан с факта, че за да се стигне до промяна на правния режим или някакъв вид корекция, ще се обърнем към Съда на Европейските общности. Знаете, че две държави членки. Извинете, господин Одини, не разполагаме с много време. Ще имате още 10 минути, за да може да отговорите. Ще имате също и време за заключение. Много се извинявам, почти приключих. Ще трябва да вземем предвид също така решението на съда по тези решения и след това външното измерение. Това е важен аспект. Виждат се трудностите. С партньорски страни да се работи. Мисля, че е времето да се използват други способи, за да може да се изпълни резолюция на Съвет за сигурност на ОНЕ, където се говори за прилагане на това по цял свят. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Униди. Сега ще дам думата на координаторите от политическите групи, като започнем от НП с Аксел Вос. Имате думата в рамките на две минути, ако е възможно. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Ониди, за много изчерпателният доклад и за положителната оценка. Знаете, че директивата беше много противоречива. Приехме в след туристичните атентати в Брюксел, в Париж и в други държави. Много въпроси бяха висящи, включително много спорен беше въпросът за съхраняването на данни в продължение на 5 години, така че ви благодаря за това, че подчертахте колко много заподозрени са установени по този начин. Това за мен е много положително. Имаме няколко по-малки, така да се каже, въпроси. Първият ми е свързан с Канада. Имате ли някаква идея за графика на работа? И на второ място, има ли Европейската комисия някаква идея по отношение на Съединените щати, дали ще е възможно да се използват някои от националните системи за обмена и също така как може да се привлекат други оператори, дори въздушни оператори, за да се присъединят към европейските стандарти. По въпроса за Япония, знаете, че Олимпийските игри бяха отложени. Европейската комисия смята ли, че е реалистично да се смята, че ще се проведат Олимпийските игри през 2021 година. Въпросът, всъщност въпрос е свързан с Мексико трябва да изчакаме оценката и експертизата. Имате ли някакъв график за работа по въпроса за мината на пиенер данни с Мексико? И следващият ми въпрос. Знаете, че към момента данните, които се събират, не бива да се и не могат да се използват за последяване на вериги за заразяване с вируси. Може ли това да се... Благодаря. Que no está en la sala, señora Sipel puede vernos y escuchar. Госпожо Ципел, чувате ли не? Имате думата от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, благодаря ви за презентацията. Ще започна с споразумението с Канада. Знаете, че то беше договорено и техни, техни, първите технически въпроси приключиха през а, 2019 година, преди една година, но още се очаква политическо одобрение от страна на канадските власти. Имате ли някаква яснота кога официално ще бъде е, приключен е, работа по споразумението с Канада и има ли някаква конкретна причина за това? Има ли някакви естествени е, правни възражения от страна на канадските власти и също така по няколко думи с с Мексико, защо има застой в преговорите. По въпроса с споразумението за PNR данните на европейско равнище, Връщам се наказаното от вас, че статистическите ни данни, може би дори данните, които не са, са ни предоставени, не са достатъчни. Но именно качествените статистически данни са важни, за да можем да направим оценка на ефикасността, а ако тези данни са неправилни, може това да доведе до вредни последици дори за заплаха за живота на хората. Така че имате ли някаква идея за качеството на данните, които се събират в рамките на системата за PNR? Отново ще позволя да цитирам вашия доклад. Анализът за мерките за транспонир национално равнище посочва, че като цяло се спазват общата рамка за защита на личните данни. Някои държави членки обаче не са могли да отразят напълно изискванията на общата рамка в националното си законодателство. Можете ли да дадете малко повече данни и можете ли да уточните какви точно са проблемите, свързани с защитите личните данни, с които сме се сблъскали? И ще се върна на казаното вече преди малко от Аксел Форс, а именно ограниченията за целите на ползване. Съгласният вашият доклад се гарантира, че данните могат да се обработват и да се използват само за борба с тероризма и тежката престъпност. Сега обаче се появява идеята тези PNR данни да могат да се използват и за защита на общественото здраве. Каква е вашата позиция и какви са вашите твър... вашите твърдения по въпроса? Смятате, че ще има правна възможност за такава, за такава потреба? За обнови Европа Госпожа Интвелт. Благодаря ви, госпожо председател. Следя досието с пиенар от 2004 година насам. Всъщност, Моят предшественик от моята политическа група работи по досието от 2003 година. Насам и от самото начало този файл е пълна катастрофа. На 23 август ви изпратих 27 подробни въпроса в писмен вид на Европейската комисия. Надявах се, че ще намерите време да отговорите в писмен вид на моите въпроси, преди да дойдете тук и да ни <laughs> изнесете реч, която прилича много на това, което би ни казал продаваш на коли втора ръка, за да ни убеди да си купим една от подаваните от него по време на, при започването на процедурата за преглед на 23 марта Европейската комисия ми обеща да има цялостен преглед на националното транспониране и практическото прилагане на директивата в държавите членки, включително и по отношение на мерките за взаимосвързаност между операторите. Преди 6 минути, извинете, преди 6 месеца поехте този ангажимент, така че искам да престанете да ми повтаряте колко чудесна е системата за PNR. Искам отговори на въпросите си, искам достъп до документите, искам да имам възможността да упражнявам демократичният контрол, с който съм избрана тук. През последните 7 години Европейската комисия не ни дава възможност да, да осъществяваме демократичен контрол, господин Униди, тъй като вие ни, ни повтаряте PNR, е чу... системата за PNR е чудесна и гарантира сигурността ни. Ами ако е така, защо не можете да го докажете? Къде са правилата? За за 17 години не успяхте да ни представите и най-малкото доказателство за това. Ако Европейската комисия не зачита парламентарната демокрация, съда на Европейския съюз за ентипът път повтарям за енти път, ще трябва да защити основните ни права. Защото Европейската комисия само си говори празни приказки за основните права. Няколко думи за международното измерение, което нещо господин Ониди. Факт е, че има три международни споразумения. Едното беше разгледано от съда и трябваше значително да бъде променено. И знаем, че след становището на съда за споразумението с Канада, това, което казахме в казахме от самото начало, беше ясно. Съжалявам, госпожо председател, но много да, време отдохте да говори. Позволете ми и да приключа. Ще се опитам да бъда лаконична, но темата е много важна и не мога да се впиша в две минути. Споразумението за Съединените щати беше напълно незаконно и то е, се прилагаше на практика в пълно нарушаване на европейското законодателство в продължение на години. И това споразумение трябваше да бъде спряно, трябваше да бъде ликвидирано от Европейската комисия. Значи вместо да твърди, че PNR данните ни е, пазят и ни правят по-силни, без ни можете да докажете как. Единствено и само се подмазвате и правите това, което искат е, американците. последно. Госпожо. Госпожо Инфелд, вече говорите 3 минути и половина. Последен въпрос. Бих искала да приключа въпроса си. Изпратете в писмен вид. Госпожо председател, избрани сме тук, за да упражняваме демократичния си контрол. Последен въпрос. Госпожо Ентвелт, вие говорихте два пъти повече, отколкото трябва. Това е напълно неприемливо. Okay, I'm an elected official. He's a civil servant. Имаме ограничено време. Намираме се в пандемия. Трябва да имаме уважение към останалите колеги, които няма да могат да се изкажат такъв случай не трябва да даваме никакво време на, служите, на държавните служители, а само да дадем време на депутатите за въпросите си. Въпросът ми ще, ще бъде по-кратък от а, тази размяна на реплики с вас. Бих искала просто Европейската комисия да обясни как е възможно, че имаше решение на ИКАО, което задължава всички държави, включително и държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да събират PNR данни. И това решение не беше взето по демократичен и прозрачен прозрачен начин, а беше превзето от а, държавни служители при затворени. Искам а, да кажа, че не е много добре за демокрацията да не се спазват а, правилата. Като председател, когато ви препоръчам нещо, би трябвало да се вслушате. Не може да определяте сама правилата. Ние сме от една и съща политическа група. Знаете, че ви уважавам много, но не можем да действаме по този начин. Благодаря ви. За групата на зелените, господин Лагодински има думата. Много ви благодаря. Ще се опитам да бъда по сбит но съм напълно съгласен с емоционалното изказване и с чувствата на госпожа Интфелд. Въпросът ми към вас е следният. В доклада се твърди, че директивата не бива да спазва същите правила, каквито заяви, че трябва да спазва Съда на Европейския съюз, просто защото става въпрос за вътрешно европейски документ с директива. Как го предавате? Съгласно член 12, 16, 18 и 30 на Харта за основните права, и съгласно решението на съда, тези членове са нарушени. Тези разпоредби не са ли не са ли валидни, когато има взаимоотношения между държави членки? Не става ли въпрос за липса на доверие на съдебните власти при различни е, държави членки? проблеми с върховенството на закона в Польша и Унгария. В в тази си част, според мен, докладът е недостатъчно изчерпателен и ни подценява рисковете, под които сме изправени. Имаме известни съмнения и с задължението за съхраняване на данни. Тук също имаме вече действащо законодателство. Сега изисква, така предвиждате промяна на приватно европейско равнище. Така, въпросът ми е Смята ли ГД Джастис, че се спазни всички решения на Съда на Европейския съюз? и предвид че възстановяването на режимът за масово наблюдаване в Съединените щати, се питам дали решението на Генерална дирекция правосъдие беше да не се да се продължава сътрудничеството с тази организация, която е недемократична, непрозрачна, но която има цялостен режим за наблюдение. Ще спра до тук. Това беше само няколко въпроса, свързан с директивата. Имаме и много други въпроси, свързани с международното сътрудничество. Дали ще бъде пригодено предложението и тези споразумения, дали ще бъдат пригодени. Благодаря за ЕКР. Аз и Таканко. Имате думата. Чувате ли ни? Виждате ли ни? Госпожо Канко. Bien, le podemos ver y le escuchamos. Okay, Tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Uh, this summer we saw the... В uh, това лято предвид всичко, което се случва по света, не бива да забравяме кои са нашите задължения като Европейски съюз. В е, същата директива има две основни цели да защитава гражданите ни от терористични действия, да защитава проплатява трансграничната престъпност и да гарантира, че се спазва стандарти за основните човешки права навсякъде. В по-голямата част от държавите членки има звена за забиране на PNR данните. Държавите членки трябва да си извадят полука от, от Of this directive. Particularly worrying is качеството на връзката е прекалено лошо. Sorry, Miss Kanko, we can't hear you properly and we can't see you properly anymore. Your connection is deteriorating. Bien. Señora Kanko. Госпожо Канко, ще се опитаме да възстановим връзката. Но сега ще дам думата на следващия депутат за групата ГУЕ, госпожа Дали. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм съгласна с колегите този разговор е безкрайно потискащ. Господин Ники каза, че много отдавна очакваме преглед. Аз трябва да кажа, че като го получихме този преглед беше отчаиващо разочароваща. Смят, твърди се, че последиците от директивата са положителни, само че доказателствата са някакви е, неясни твърдения за, е, спре, за уловени е, отвличащи, за разкрити отвличания, което нямам нищо общо с ПНР. Това не са достатъчни доказателства, които стоят тук пред Европейския парламент или пред съда поради масовото нарушаване на неприкосновителността на личния живот на гражданите. На времето ни казах, на времето казахме, че ще има ПНР данни, трябва всичко да е пропорционално. За сега обаче няма никакви данни дали намерено доброто равновесие между нарушаване на основните права и нуждите. Няма никакви данни за броят на задържаните, набора на, на подложените на съдебно преследване, на броя на осъдените. Няма никакви данни за броя на погрешните сигнали, погрешно съдържаниите. Никакви данни няма. Това е просто главозамайващо. Вие че, призовахте, че признахте, че качеството на данните е много лошо и самият доклад за прегледа показва, че данните не са стандартизирани. Тоест няма как изобщо да се, да се изолират и да се измерят количеството на данните. Не може да се да, да се осъществи и пряка връзка между употребата на пиенар данни и разкриването тези престъпления. Много удобно, наистина. Въпросът ми е, не смята ли Европейската комисия, че цялата система с пиенар трябва да бъде суспендирана в очакване на истински реални подказателства за нейното, нейната ефикасност, тъй като знаем и самият преглед на комисията показва, че си, го дава, си дава сметка и Самият факт, че не е предвиден събиране на стандартизирани данни за ефикасността от държавните членки и публикуване на тези данни е минималното, което очакваме от вас, а сме много далеч от това а, пък а, в този работен а, документ, мисля, че нямаше никакво същество. Искате да продължавате да работите в държавите членки и твърдите, но според мен трябва да се вземат много, много по-спешни мерки. Vamos a intentar de nuevo la... Ще се опитаме отново да се свържем с госпожа Канко. Не успяваме. Господин Чездовски. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да не се вълнувам чак толкова по темата. Струва ми се, че мнозина от вас са свършили чудесна работа и продължават да работят по темата. Системата за PNR действително далеч не е съвършена. Продължава да има много грешки и много още трябва да, да подобрим. Надявам се, че Словения и Испания също да се прис... наистина са се присъединили към, към системата PNR и ще започнат да сътрудничат с останалите възможно най-скоро. Имам въпрос, свързан с приложението. Ако Европейската комисия разполага с данни, да ни ги предостави до каква степен на системата PNR е допринесла за това Европейският съюз да се бори много по-усилено и успешно с тероризма. Това беше въпросът ми. Предвид на ограниченото време, с което разполагаме, ще дам думата на още двама депутати. След това на господин Ониди ще съкратя малко времето ви, защото имаше основателно оплакване, че сме просрочили първия път времето ви. Не знае дали господин Морис Корнер е на линия. Благодаря ви, госпожо председател. Имам два въпроса. На първо място бих искал да се присъединя към въпроса на колегата Фос, а именно дали данните могат да се използват и за последяване на COVID-19. Обсъдихте дали е възможно да дали можете да тази възможност. Вече се е правило. Съгласно вестник Шпигел, поне в 37 случая е правено това вече, т.е. данните са използвани за тази цел. Това се е случва и това е основната критика. В момента, в който вече са събрани и данните, все ще се намери някакъв начин за нещо да се използват. Вторият ми въпрос – Европейската комисия винаги е твърдяла, че държавите членки ще заплатят за националните системи за PNR данни. Но всъщност Европейската комисия е платила най-малко 135 милиона за националните системи за ПНР. Европейската комисия отказва да ни постави точни данни. Можете да ли, можете ли сега да ни отговорите? Смятате ли, че в бъдеще поне държавите членки ще плащат сами за тази система? Интентар. За последен път ще опитаме да се свържем с госпожа Канко, Нямаме такава възможност. Господин Униди, сега имате думата, за да отговорите на поставените от депутатите въпроси. Няма да можем да ви осигурим предварително определеното време, два пъти по 10, така че ви моля сега да вземете думата. Съжалявам, че в началото говорих по-дълго но с удоволствие ще дойда отново тук или пък да разговарям по-отделно с отделни депутати по тази важна тема. Относно обхвата. Очевидно е, че обхвата на директивата ПНР е да се борим срещу тежките престъпления и тероризма. Въпросите на здравеопазването не са включени. Държавите членки се опитаха да го включат, но ние винаги сме казвали, че това не е предвидено в обхвата на директивата. Нито пък виждаме някаква спешна потребност да се променя сега обхвата на директивата, в смисъл, че когато разглеждаме какво има смисъл по подобряване на проследяването на хората, може да се използват данните, предварителните данни за пътниците. Обмен на данни за пътувания вътре в Европейския съюз, без да се използват непроверени данни по директивата PNR. Така че не виждаме спешна потребност сега да се разширява обхвата на директивата PNR. Относно финансирането за държавите членки, мисля, че отговорихме писменно на този въпрос. Предоставихме данни за това каква подкрепа е оказана на държавите членки. Няма към днешна дата нови заявки от държавите членки за ново финансиране така че се надявам, че от тук нататък ПНР системите ще се финансират от националните бюджети. Относно общото спазване на изискванията за защита на данните. Ние разгледахме прилагането на всички гаранции, заложени в директивата. Вие отбелязахте, че много държави членки не са интегрирали всички гаранции в националното се законодателство, но въпреки това ние при изпълнението не сме забелязали никакви отклонения и нямаме основания да считаме, че не се спазват изискванията за опазване на данните от страна на държавите членки. Сега работим за приключване на транспонирането на юридическите аспекти. Това ще допълни общата картина, с която разполагаме Относно международният аспект, с Канада ние продължаваме преговорите. Аз вече няколко пъти месечно се срещам с колегите от Канада и се надявам скоро да мога да ви запозная с официалната позиция на канадското правителство. Те направиха брифинг на новият министр, който отговаря по тези въпроси, така че е ясно каква е позицията им. Мисля, че няма проблеми с проекто споразумението като такова. Вероятно е, че ще трябва да се предоставят определени гаранции относно срока за съхраняване на данните всички разпоредби, свързани с становището на съда, са отчетени, както и изключенията, които са предвидени от съда. Читаме, че тези изключения трябва да са достатъчни, за да може канадската страна да се ползва от ПНР, като същевременно се спазват основните ни права. Становището на съда се отнася до обмена на данни вътре в Европейския съюз. Става дума за трансфер на данни, обаче за извън Европейския съюз. Не става дума за използване и коригиране на данни вътре в Европейския съюз, защото ние имаме подобна закрила във всички държави членки. Държавите членки също спазват хартата на основните права, така че ситуацията е различна. В контекста на дискусиите по Брексит, ние настояваме нашите британски колеги да приемат същите условия, както канадците, тъй като Обединеното кралство ще стане скоро страна извън Съюза. Ето защо правим това. Надявам се, че след две седмици ще разполагате с оценката по споразумението с САЩ и споразумението с Австралия. Това беше наложителна първа стъпка, за да видим по какъв начин се прилагат тези споразумения към днешна дата. И заключението е, че тези споразумения ще трябва да бъдат осъвременени, тъй като много от нещата не фигурират в тези споразумения, включително това, което посочва съда в неговото становище относно проекто споразумението с Канада. Отново стандартите на ИКАО, прияти от съвета на ИКАО, те не се прилагат по отношение на нас по време на преговорите ние се борихме в ИКАО с помощта на всички държави членки за свободата да изразяваме различно мнение. Това е ясно за основните ни партньори. Ние имаме някои допълнителни много важни гаранции и искаме държавите по света да ги спазват. Ние не можем да сме удовлетворени от стандартите, каквито са в момента. Тези стандарти, прияти от съвета на ИКАО, са изключително полезни, тъй като завишават в световен мащаб гаранциите, така че това беше важна стъпка в смисъл, че всички държави, които спазват резолюцията на съвета за сигурност на ООН, ще работят за прилагане на режим ПНР и поне като минимум ще прилагат стандартите на ИКАО, които обхващат две трети от нашите изисквания. Има и допълнителни изисквания, например за съхраняването на данните, които трябва да бъдат в допълнение към тези. Ние сме ясни, държавите членки също ясно подчертаха това при вземането на решението в ИКАО. Относно преговорите с други страни, Относно Мексико, ние не виждаме готовност от мексиканската страна на този етап да се ангажират с преговори, така че мандатът е открит, но не се водят преговори с Япония след официалният мандат, който ни беше възложен от съвета през месец юли. Проведохме първото преговорно заседание с колегите ни от Япония сега не сме притиснати от времето, както самите вие казахте. Можем да отложим поне с една година. Имаме обяснението, за да могат колегите от Япония да видят колко важно за нас е да се отразят нашите критерии, така както са изложени в становището на съда. Мисля, че моля ви, господин Униди, да приключвате, казва председателката. Мисля, че отговорих на въпросите, които бяха поставени. Можете да изпратите също в писмен вид е, отговорите, за да могат е, депутатите да разполагат с точна и пълна информация по всеки от е, въпросите, които бяха повдигнати. Това е много чувствителна тема, както сам виждате. Благодаря ви много за участието, господин Униди. Господин Униди, аз потвърждавам 57 въпроса на госпожа Интвелт. Ни отнемат малко време, за да им отговорим но много скоро ще получите нашите отговори. Председателката, благодаря ви. Преминаваме към прилагане на Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки. Благодаря ви много, че се отзовахте на поканата ни, господин комисар. Ние се опитваме да разрешим да разрешим някои проблеми от техническо естество, свързани с превода от немски език, да бъдат разрешени, както и проблеми за дистанционните, с дистанционните връзки. Европейската заповед за арест е първият инструмент за взаимно признаване в наказателно-правната област и се базира на рамково решение 584 от 2002 година и въвежда система за бързо предаване на заподозрени лица или за осъдени лица. Вече е натрупан опит, що се отнася до прилагането на тази система. Днес комисарията Райнденс присъства на живо в нашата комисия, за да обсъдим тези теми. Ще го изслушаме. След него ще дам думата за представене и на проекто доклада на Европейския парламент от докладчика господин Сарсалехос от НП, след което ще дам думата на депутатите, първо на координаторите, след това на другите желаящи, в зависимост от времето. Господин комисар, имате думата. Моля ви, ако е възможно да се вместите в 10 минути, иначе ще имаме проблем с останалите желащи да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, бих искал в самото начало да ви благодаря за това, че ми позволихте да бъда днес сред вас. За мен е голямо удоволствие да се върна физически в комисията Либе. Също така искам да поздравя комисията Либе за доклада за Европейската заповед за арест. В този проект доклад докладчият подчернява някои от предизвикателствата, които са свързани с тази заповед бяха изразени подобни становища от Европейския парламент в една резолюция от 2014 година, както и в резолюцията за системите и условията за задържане от 2017 година. Европейската комисия напълно е запозната с тези предизвикателства. Проблемите, свързани с функционирането на Европейската заповед за арест, не са правилата и изключенията. Европейската заповед за арест е един а, инструмент за взаимно признаване, който много се използва. Последната Последната статистика показва, че броя на тези заповеди, които са издадени, постоянно се увеличава. 7000 такива 2005 година, 2018 17 000 такива. 7 000 лица ефикасно са предадени на друга държава членка. различни въпроси, които са вече изяснени от съда, но част от тези заповеди повдигнаха допълнителни въпроси, по-специално за начина или методологията развита от съда за предаване и какво се случва на практика. Проекта за доклад всъщност залага и други такива въпроси, свързани с процедурните права и трябва да кажа, че сме напълно уведомени и искаме да има пълно транспониране и коректно транспониране на тази директива. Също така искаме да повишим и образованието или обучението на съдиите, магистратите. Ние насърчаваме, отделяме съответни средства в програмата Правосъдие, където Уважаеми депутати, както знаете, на 2 юли Европейската комисия прие втория такъв доклад по тази заповед. Този доклад дава цялостна оценка при транспонирането на съответни разпоредби от рамковото решение от 2002 година от държавите членки. Европейската комисия се занимава най-вече с това, което е свързано с взаимното признаване, например определението и приложното поле на заповеда за арест, процедурните права, възможностите за неизпълнение и проверката на двойно осъдително решение. 2011 година, както знаете, някои държави членки следваха съответните препоръки от предишен доклад както и оценките. Последният доклад показва, че все още има възможност за подобрение. Коректното транспониране на трамковото решение значително ще допринесе така, щото това да се превърне в един добре работещ документ. Доброто прилагане на практика от професионалистите също се подчертава в този доклад. Процедурите по предаване трябва да отговарят на основните права, така както са записани в хартата. самото рамково решение ясно заявява, не трябва да видоизмени възможността и във всяка една такава процедура е много важно условията в държавата членка, където ще бъде задържано лицето, да спазват също тези права. Говори се за лоши условия за задържане и пренаселени затвори в много държави членки. Много въпроси, свързани с въздействието върху тези условия за решението за предаване, бяха изяснени от съда в решението Аньози и следващи случаи. Също така виждаме много разнообразна картина, където държавите членки са отложили такива заповеди, тъй като са изискали допълнителни искания за, доказа... за доказателства при какви условия ще лежи лицето. Някои държави членки класифицират определени държави като рискови докато други продължават да изпълняват тези за процедури по предаване към същите държави членки. За да се види дали има истински риск за нехуманно отношение, съдиите също така разчитат на различни видове източници. Някои вземат предвид докладите на Комитета за превенция на изтезанията и други такива международни органи. Европейската комисия поиска Агенцията за основните права да разработи а, една база данни. А, тази да, база данни съдържа информация за условията за задържане във всички държави членки на едно място там държавите членки не са сложени в класификация, а просто се дават основните аспекти на условията за задържане, като например големина на килията, санитарни условия, достъп до здравоопазване. Държавата, извинете, базата данни тръгна 2019 година и ще бъде обсъдена тази седмица на една конференция, организирана от Германското председателство. Надяваме се това да подобри ситуацията и това да доведе до по-различни, да не води до толкова различни решения в държавите членки. Решенията за тези условия ме води до друг проблем при изпълнението на тази заповед възможността дълги периоди да има задържане преди делото в държавата по издаване. Вярно е, че продължителността на това досъдебно задържане е различна в различните държави членки. В някои държави това са няколко месеца, докато в други това може да отнеме дори години преди въобще да се стигне до съд. 2016 година излязохме с едно сравнително проучване, което показва, че държавите членки, и техните законодателства отговарят на, на решенията на съда и препоръките на съвета на Европа за задържане преди самото дело. Но има някои е, проблеми. Е, за това в е, момента разглеждаме да видим какво е необходимо в тази сфера. Много от елементите тук са свързани с взаимното признаване, взаимното доверие и спазването на основните права. Тя започва, всичко това започва с добрия обмен на информация и по-специално обмен на информация, който дава възможност по-добре да се разберат специфичността на всяка правна система и в същото време помага за изграждането на обща правна култура. Затова на неформалната среща на 6 април на министрите на правосъдието аз обявих създаването на координационна група за Европейската заповед за арест. Целта тук е да се засили ефикасността на обмена на информация и сътрудничеството между различните действащи лица. Това започна, разбира се, в контекста на пандемията с COVID-19. Оказа се полезно да се даде възможност да се преодолеят пречки, свързани с затварянето на граници и по-общо. Това може да служи и за платформа, както бе предложено в вашия доклад, за да се даде актуализация на всичко случващо се свързано с заповедта за арест, като например национално, процесуално, казуси, право и съответни примери. И накрая, дами и господа, Европейската заповед за арест е един инструмент, който е изключително важен, който е доказал своята значимост. Той е задължителен и е доказал, че така когато се минават граници, не се бяга от правосъдие. Сега със сигурност не е перфектна тази заповед, но дава възможност да подобрим все пак функционирането на тази заповед, без да поставяме под въпрос съществуването й. Европейската комисия ще продължи постоянно да следи изпълнението на тази заповед за арест и ще започваме процедури за нарушение в момента, в който националното законодателство не отговаря на европейското. И отново ще вземем решение по този въпрос на следващия цикъл, когато правим а, разглеждане на такива нарушения. И с удоволствие бих а, продължил сътрудничеството си с вас по този важен инструмент. Разбира се, съм готов да чуя вашите въпроси и най-вече представянето на доклада, който а, мисля, че е, ще стане факт. Благодаря. Много ви благодаря, господин Рендерс. Благодаря ви, че се вместихте в времето. Давам думата сега на господин Сарсалехос. Имате думата максимум за 10 минути. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Рендерс. Щастлива случайност е, че че днес на една и съща сесия представям този доклад в присъствието на комисаря Райндерс. Искам да благодаря за отличната работа на службата за изследвания на парламента, за отличната им работа. Това е първият инструмент за съдебно сътрудничество в наказателно-правната сфера – това е историческа стъпка. Заменя екстрадицията, базирана на липсата на доверие, към процедура на предаване, базираща се точно на обраното, а именно на доверие. Вие казахте, господин Рейндърс, че това е, е много важен е, инструмент, който е кръгълен е, камък е, на това голямо пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Ние виждаме разпространението на престъпността в интернет, нови терористични заплахи. Също нашите общества са по-чувствителни към новите форми на престъпност. За това е необходимо да имаме по-високи амбиции, що се отнася до взаимното сътрудничество. Европейският съюз е общност на правото. За това искаме това да остане и в бъдеще. Уважаеми колеги, господин комисар, виждаме, че Европейската заповед на арест и процедура за предаване се базират на доверието, въпреки че наблюдаваме спад в доверието. и трябва да гарантираме доброто функциониране на този инструмент. Така или иначе, задължението за предаване трябва да е правилото, а отказът да бъде изключението. Също трябва да има контрол за избягване на двойната наказуемост. Трябва да се спазва също условието даденото деяние, за което е издадена заповедта за арест, да бъде признато за престъпление в държавата, която трябва да изпълни заповедта. Така че доверието е важно, то трябва да почива на обективна основа. Искам да повторя казаното от господин Райндер, че трябва да подобрим доверието. Затова е необходимо да има правилно транспониране на рамковото решение. Също радвам се, че комисарят Рейндерс е готов да задейства при необходимост процедури за нарушения. Докладът за изпълнението, който ни беше представен, трябва ни кара да помислим дали не е дошъл момента да вземем още една мярка, да направим още една а, стъпка напред. На второ място важно е реформата да включва и съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно предаването, също дефиницията на съдебен орган, анализа на двойната наказуемост, както и спазването на основните права. Трябва да има кохерентно използвано на различните инструменти за сътрудничество в съдебната област – Става дума да се избегне непропорционалното и ненужно прилагане или пък да се избегне злоупотреба при използването на този инструмент. На следващо място се прилага оценка на списъка на категориите престъпления по член 2, както и контрола върху двойната наказуемост. Логиката на този инструмент е трябва да ни до... накарат да извършваме по-широко взаимно сътрудничество както и да се отчитат наказателните кодекси на държавите членки. Има някои категории престъпления, които предлагам да се включат в списъка по член 2. Това е отворен въпрос, който може да бъде обсъден. На следващо място процесуалните гаранции по отношение на основните права е основен елемент за укрепване на взаимното доверие, както и за регламентиране на процесуалните процедурите в наказателната област. Освен това, се говори в доклада и за ратифициране на факултативния протокол на Конвенцията срещу изтезанията за правна помощ, както и за принципа не bis in idem. Подчертава се важността на механизмите на Съюза относно върховенството на закона, на човешките права и демокрацията. Също и се изисква спазване на практиката на Съда на Европейския съюз и задействането на съответните механизми, например член 7 от договора. На шесто място Наред с правата и гаранциите предлагам да се включи също и перспективата на жертвите в една система на съдебно сътрудничество, която не функционира, е всъщност равносилна на отказ от правораздаване и безнаказаност. И всъщност означава отказ от обещетяване на жертвите. На следващо място трябва да се обърне внимание и на специализацията на съдиите и на прокурорите, които се занимават с прилагане на процедурата по предаването. също да се въведе повече гъвкавост в езиковия режим, да се предоставят повече средства на Евроюста и на Европейската съдебна мрежа от резултатите, които виждаме по прилагането на Европейската заповед за арест, виждаме, че това е един успешен инструмент. Има непрекъснато покачване на успешното изпълнение на заповеди. Както каза комисаря, през 2018 почти се отвои броят на издадените заповеди. Информацията, предоставена от държавите членки, посочва, че две трети от издирваните лица са доброволно приели да бъдат предадени. Отхвърлени са 796 заповеди, но само 109 от тях поради нарушение на основните права Останалите са свързани с условията за задържане. Сега имаме възможност да продължим прилагането на един изключително важен инструмент и именно това беше целта на доклада, който ви представих. Искаме да се включат всички аспекти и мисля, че този доклад може да бъде подобрен чрез внасяне на изменения от различните политически групи, за да можем да го представим на водещата комисия АВКО. Надявам се също и комисията да направи нужното, за да направим Европа по-справедлива, по-демократична, да гарантираме спазването на законите, от е, независими трибунали. Благодаря. Сега искам да дам на докладчите в сянка, като започнем от е, социалистите и демократите. Давам думата на господин Роберти. Моля, господин Роберти. Той не е в залата или е? е Нека да проверим дали не чувате. Господин Роберти, чувате ли ни? Разполагате с две минути и половина. Дали ме чувате? Добър вечер, госпожо председател. Добър вечер и на комисаря Рейндерс. Бих искал също така да благодаря и на колегата Леос за неговата работа и е най-вече за начина на работа, тъй като той от първия момент с докладчиците в Сянка ясно обясняваше какви са целите. Затова вървим в една и съща посока. Няма да повтарям вече казаното от колегата за Зелеос. Напълно съм съгласен с него. Искам да кажа няколко кратки неща, без да искам да повтарям казаното от комисаря Рейндес и колегата Зеос по отношение на необходимостта да се подобрят гаранциите, най-вече, що се отнася до условията за задържане на хора, които са задържани. Също така съдебни органи. Трябва да бъде ясно свързан от дефиницията с правото а, да има независимо съдебни органи от а, политическата власт. Необходимо е също да се прецизира определението на някои други елементи, които са свързани с мандата, с Европейската заповед за арест. Тъй като нямам време, не мога да продължа. Трябва ясно да кажа, че когато по-силни са гаранциите при изпълнение на Европейската заповед за арест, толкова по-малко ще показваме, че сме склонни да приемаме девиантно поведение. Е, нужно е борба с престъпленията и това трябва постоянно да вдъхновява работата ни. Ние ще излезем с някои изменения и по-специално по 11 параграф, що се отнася до е, списъка с е, неизпълнение, като например насилие както и фискални престъпления, тъй като те отнемат е, средства, особено в тези важни моменти за економиката. Още нещо има, което е прекалено общо в 11 ти параграф, където пише простъпления срещу публичния или обществения ред. Също термина crimes или престъпления. Не може да влизат древни престъпления, които не са признати във вътрешните регламенти като съставомерни. Според мен в една демократична държава това е ненужно. И накрая говори се за три години за някои видове престъпления, за които не е нужна двойна наказуемост и там влиза като че ли трафика на хора. Трябва много да се внимава тук. Трябва да се обърне внимание към риска и според мен е прекалено. И този инструмент не трябва да се използва прекалено, като се използва за поведение отвъд съставерномерното поведение се преценени като не особено сериозни и смятам... Моля да, моля да приключвате, господин Роберти, приключвайте. Има решение от 2002 година, 2014 година. Смятаме, че този инструмент трябва да се използва по-добре. Международното сътрудничество по този начин може само да се развива. Благодаря. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Благодаря ви много. От е, името на Обедини... Обнови Европа ще се изкажа аз казва председателката. Искам да благодаря на господин Сърсалехос. Е, напълно съм съгласна с много отказаното от него е, и това, което каза преди малко и господин Роберти. Това е много балансиран текст. Защитата на жертвите е отчетена, както и спазването на някои общи норми в процесуалната сфера и укрепва взаимното доверие. Съдебното сътрудничество е стратегически въпрос. Света се променя но много често престъпниците са няколко стъпки пред нас. Все повече престъпленията имат трансграничен компонент. Данните показват, че държавите прилагат на някъде 80% от заповедите за арест, но в други случаи забелязваме, че има нещо като черна дупка в данните. Има 9000 заповеди, които някъде са изчезнали. Не знаем какво е станало с тях. Необходимо е да имаме надежни, съпоставими данни от държавите членки. Нещо, което нямаме. Ако нямаме такива хомогенни и точни данни, не можем да направим нито ние, нито вие, кой знае какво. Това е важно за политиката, която следваме. Ако е възможно, бихме искали европейският механизъм за спазване на върховенството на закона да се отчита и да се взема предвид необходимостта от спазване на основните права, да бъдат също включени в списъка някои нови престъпления от тези 32 32 категории престъпления, по които автоматично може да се извършва взаимно признаване. Ние виждаме какви сериозни са ударите в устоите на демокрацията от престъпна дейност. Но е необходимо да отчитаме също нуждата от умен надежна информация, да имаме също и превентивен механизъм, механизъм на санкции при прилагането на член 7, да се избягват също едностранни действия, защото това води до засягане на взаимното доверие. Сега ще дам на представителя на групата на зелените, госпожа Делбок Корфилд. Yes, hello, thank you. Um, I would like for... Благодаря ви най-напред. Държа да забележа, че имам известни притеснения за методът ни на работа. Смятам, че доста избързахме с, с този с това досие. Не се смяташе за приоритетно изпадащо от ускорената процедура и все пак вече има изготвен текст и той беше изготвен преди да изслушаме организации, с които искахме да се срещнем при изготвянето на проекта доклада. Може би избрахме погрешен метод на работа, защото според мен беше много важно да чуем какво ще ни кажат Агенцията за общите права, съдиите и адвокатите но все пак е свършена доста важна и интересна работа по изготвянето на доклада и сме съгласни с голяма част от съдържанието му, нега да имаме известни опасения. Европейската заповед за арест е първа стъпка за по-засилено съдебно сътрудничество, както и Евроюст. И всеки път държа да подчертава, да подчертая, че паралелно с екстремните инструменти, като Европейската заповед за арест, има и много други отлични инициативи за сътрудничество между отделни съдебни органи. Има много случаи на лични трагедии, които можеха да бъдат избегнати с по-добро сътрудничество между европейските съдебни системи, включително и много случаи на несправедливост. Ето защо трябва да се прилага тази заповед, но само при спазване на пълните стандарти всяко отношение. Трябва да има минимални условия, за, които трябва да се, за задържане, които трябва да са минимално изискване за всяко едно изпълнение на заповеда за арест. Радваме се за предложения списък от Преста комисия за 32 престъпления, които се смятат за достатъчно тежки и имаме известни опасения за по-дълъг списък с а, нарушения. И тук, между другото, държа отбележа, че самото потреба на офенс или нарушение на английски е проблематично за нас. И тъй като говорим за 27 различни съдебни системи, между които няма задължително хармонизиране на наказателно напълно като правораздаване по същество, трябва основните правила да бъдат основната ни е, за цел. Както стана ясно от е, редица проверки в последните години, стана ясно, че е, съдът на Европейския съюз да възможност на държави членки да отказват изпълнение на европейска за... заповед за арест, издадена от Полша. Може би задействането на член 7 е основание за неизпълняване на на европейски заповеди за арести. Това е оправдано, трябва да сте възможност за такъв отказ и в който има проблем, който има съмнение за независимостта на съдебните системи в други държави членки като абсолютен минимум трябва да се избегне възможността това досие да бъде използвано за политически цели, тъй като то е много важно и трябва да се избегне всякаква злоупотреба с Европейската заповед за ареста. В заключение, само ще кажа, че се нуждаем и от пълно разглеждане на всички альтернативи, тъй като Европейската заповед за арест трябва да бъде последната възможност и съжалявам, че альтернативните инструменти не се споменаха достатъчно. Благодаря от ЕКР, господин Виалба. Имаме ли връзка? Чувате ли ни? Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, бих искал да благодаря на господин е, Сарзахелос за работата му по изготвянето на доклада. Европейската заповед за арест е, е изключително важен инструмент за свободното движение на хората в шенгенското пространство. Той е прият от държавите членки Комисарята Райндес каза също, че има поле за подобрение от 7000 са над 18 000 издадените европейски заповеди. Идентифицирани са редица проблеми както от комисията, така и от службата за изследвания на Европейския парламент. На следващо място въпросите свързани с условията за лишаване от свобода. Когато говорим за спазване на изискванията от всички държави членки това трябва да се отнася и до системата за лишаване от свобода. Липсата на взаимно признание може да превърне шенгенското пространство в пространство на безнаказаност за престъпниците. Особено в такива тежки случаи, като актове на тероризъм, тежки престъпления и прочие. Важно е да се изпълняват европейските заповед за арест, издадени от е, Европейски трибунал. Например, е, представители на е, ЕТА от години са били в Белгия без да бъдат предприяти съдебни мерки. Също видяхме е, какво стана и по отношение е, на заповедите за арест, свързани с случилото се в е, Каталуния. Има също опити да се не се спазват изискванията на върховенството на закона. За да се подобри системата за Европейската заповед на арест, ще внесем изменения за взаимното признаване да се задейства процеса за усъвършенстване на този инструмент – за да може това пространство на демокрация, свобода и сигурност да не бъде само на думи. Благодаря ви. От кое госпожа Дали има думата? Благодаря, госпожо председател. И аз смятам, че този механизъм е изключително важен фактът, че някои членовете на парламента успяха да вземат постата си тук, защото са избрани от народа на Каталония, които са тук благодарение на ефективното употреба на този инструмент и възможността да се откаже изпълнението на тази заповед, според мен е нещо много положително за сметка на някои други законно избрани европейски депутати, които са в испански затвори в момента. И друг важен случай, който беше познат Европейската заповед за арест, беше случая с Джулиан Асанч и е жалко да не споменем този случай. Знаете, че в момента тече производството в Обединеното кралство след 10 години на, на де-факто задържане, въпреки е, лошото здраве на Джулина Санча, Това съдебно производство има много сериозни последици за журнализма по целия свят. Но, освен тази, този коментар, много добра работа беше свържена. Рад бих, и аз съм съгласна с колегата, може би ще ще е добре да чуем мнението на някои от другите организации, но смятам, че докладчика беше много приобщаващ с подхода си, макар че сигурно не сме съгласни с доста от предложенията ми. Няколко думи по темата света. Радваме се, че то установява някои от проблемите но предполагам, че, ще се, че няма да се косим с него по много въпроси, например по въпроса за двойната наказуемост. Според нас има достатъчна а, съгласуваност на тежките престъпления, така че смятаме, че принципът трябва абсолютно да бъде запазен. Не смятаме, че а, е, трябва да се разширява списъка с е, престъпленията, които не попадат в принципа за двойна наказуемост. За нас това е опасно и отново сме съгласни за зелените. За нас мерките за процесуална гаранция на основните права са много важни. Не бива да забравяме, че е, минималните стандарти при съдържане не винаги се спазват. Така, например, в някои случаи правото на достъп до адвокат, както в страната издава заповедта, така и в страна изпълняваща, не се спазва. В много държави членки, в други, които се спазват това задължение, се оказва, че качеството на достъпа до адвокатска помощ е изключително незадоволително. В някои случаи се използва и Европейска заповед за задържане, е, за да се изисква предаването на нали, лица в случ... в... преди започването на производството и много далеч от момента, в който да има нужда от него много е важно да се гарантира, да се установи къде има систематични слабости. И последно, госпожо председател, последният ми коментар е свързан с равнопос... равнопоставеността между защита и а, съдебно преследване. Не утопично е да смятаме, че може да има ефикасно сътрудничество между прокуратурите, без да има също толкова адекватно паралелно система за сътрудничество на съдебната защита. Благодаря, Ферара. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Um, partiendo dal Европейската заповед за арест е един от най-добре използваните инструменти в сферата на сътрудничеството в наказателната сфера и трансграничната престъпност. Темайки предвид това, ще задам три въпроса на комисаря Рейндърс. Първият въпрос е дали има някакви предложения или пък се мисли за начин, по който новите технологии, най-вече цифровите такива, биха могли да бъдат използвани, за да се подобри ефикасността при спазването на основните права, чисто процесуалните права на изпълнение на тази заповед. След това, дали комисията възнамерява да преразгледа списъка с 32 престъпления, които са записани в рамковото решение, за които не е предвидено а, проверката за двойна наказуемост. Третият въпрос е, е свързан с процедурата по седми член. На базата на доброто функциониране на Европейска заповед за арест и принципа на признаването реципрочното опознаване, е важно да има доверие и то съответно решение между държавите членки и между съдебните им органи, най-вече в светлината на постоянните нарушения на основните права или правовата държава. Как а, трябва да се действа по такива процедури, по седми е, член, които в момента вървят или елементи, които заплашват правата държава, когато като има предаване на лице, което в крайна сметка може да се окаже при това предаване с нарушени права. Благодаря. Bien, eh, tenemos eh, también... Предвидели сме също изказване на докладчика от комисията АВКО, господин Ранжел. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Сигурно ще ще е по-лесно да се изкажа на испански, защото това е водещия език по този доклад. Най-напред бих искал да отбележа, че трябва да благодарим на колегата Хавиер Сарселехос за отлично свършната от него работа, както и за отличното сътрудничество по становището, което се изготвя в Комисията по конституционни въпроси. Аз съм докладчик по това становище. Бих искал също така да подчертая, тъй като в качеството си на член на комисията Либе съм член в работната група за Шенген, че след че сътрудничеството по наказателно-правни въпроси е съществен елемент от свободното до свободата на движение. Като подчертава и докладчика, Шенген е пряко засегнат, ако се провали механизма за Европейската заповед за арест. От такава степен, че Шенгенската информационна система, която, както знаете, е един от основите на системата за четирите свободи, е инструмент за предаване на европейските заповеди за арести. И основата, която дава възможност за добро функциониране на този механизъм е взаимното доверие. Не може да има признаване на решенията на съдебните власти на други държави членки, ако липсва взаимно доверие, което разбира се взима предвид спазването на основните права, на, процеду... на процесуалните гаранции и на върховенството на закона. Така че уточняването, хармонизирането и е, оздравяването на тези аспекти са от ключово значение. Бих искал да, да отбележа, че според мен трябва действително да да, да дадем определения и да се опитаме да гарантираме, че тези определения ще се използват възможно на най-уеднаквен начин всички държави членки. И накрая нещо, което вече беше споменато. Една, една тема, на която много държи комисията АВКО, а именно този инструмент да си остане реш, решение че този механизъм е решение на съвета, което предшества Лисабонският договор. И на времето това решение беше взето единствено от съвета без участие на Европейския парламент. И мисля, че тук има отлична възможност да подобрим тази, това статукво, но ще оставя тази тема за по-точни дебати в нашата комисия. Благодаря ви. С това приключихме с изслушването на докладчиците в Сянка и докладчика от комисията АВКО. А вие замествате някого. Имате думата за една минута, Хавиер Санчес. Благодаря. Искам да кажа нещо накратко. След като и слушах комисаря Райндерс, случая с Пучдемон, е, има много общо с този доклад и изненадващо, че не е намерено решение. Германският съд е, направи проучване дали деянията в Испания отговарят е, на това, което се признава за престъпление в Германия, но това не е предвидено в духа на европейската заповед за арест. За това би било добре, както нашия доклад, така и Европейската комисия да изрази позиция как трябва да се прилага Европейската заповед за ареста и е, дали националните органи могат е, сами да интерпретират. Благодаря. Госпожа Риба има думата. Имаме ли връзка? Hola, sí, tiene usted la palabra por un minuto. Muy bien, tan solo quiero... Искам само да се присъединя към казаното към представители на нашата група. Това е важен инструмент за съдебно сътрудничество. Европейската комисия счита, че действа добре този инструмент. На първо място трябва да настояваме за строгото прилагане, а не да се използва за политически цели този инструмент. Да не се използва също като политически инструмент и от страна на Европейския парламент. Господин Сърселехос в първата чернова говори също да се включи не спазването на конституционните цялост на страната. Това е зле приклит опит да се отчете това, което става в Каталуния. Благодаря ви. Давам думата отново на комисаря Райндерс да отговори на въпросите, предложенията, коментарите. Имате думата. Благодаря ви. не пъйте държа да, да благодаря на докладчиката, докладчите в сянки и останалите изказали се за реакциите им. Благодаря и за съдържанието на доклада, който беше предложен. Мнозина от депутатите вече споменаха, че за да функционира добре механизмът за Европейската заповед за арест ни трябва преди всичко взаимно доверие. Това е цялостен процес. Искаме да има пълно прилагане и отново ще го повторя, ако се наложи, ще започнем производство за, неизпълнение задължения към държавите членки. Има поле за подобрение. Ако погледнете рамкото решение от 2002 година, има известни проблеми с изпълнението му и искаме от държавите членки те да положат повече усилия. Разбира се, се ще предприема всички нужни и мерки от наша страна, за да гарантираме, че това ще се случи. Освен това, Европейската комисия смята, че подобряване на системата за Европейската заповед за арест изисква при разглеждане на рамковото решение. Съда с решението си показа, че рамковото решение може да бъде тълкувано по начин, който да защитава основните човешки права. В предишната система за екстрадация вече съществуваха такива възможности и а, те се дължат най-вече на слабости в националните системи, преди всичко свързани с условията за задържане, продължителността на достъпното задържане и нарушаване на процесуалните права, което вече казах в встъпителното си думи, една добра функционираща система зависи преди всичко от доброто сътрудничество между държавите членки и определен брой високопрофилни е, е, случаи привлякоха вниманието на Европейската комисия и медиите, но не бива да си вадим цялото заключение от такива отделни случаи. удължаване на списъка с престъпленията също няма автоматично да реши всички проблеми. Решението е в ръцете на националните съдебни власти. Европейската комисия не разполага с правомощия, за да се намеси в начина по който държавите членки правораздават. През месец април Европейската комисия създаде координационна група за Европейската заповед за арест и целта на тази работна група е да гарантира бързо, обмен на информация и сътрудничество сътрудничество. Също така продължаваме да работим в сътрудничество с държавите членки и останалите заинтересовани страни, за да гарантираме, че рамковото решение се изпълнява по възможно най-ефикасен начин. Разбира се, може да се обмисли е, по-доброто събиране на данни, както казахте, госпожо председател. Ние събираме данни, които ни предоставят държавите членки но разбира се е възможно да, да го правим и по-добре споменахме новите технологии. Разбира се, изискваме от държавите членки да инвестират повече в прилагане на новите технологии в съдебните системи. Изискваме от държавите членки в плана за възстановяване, но защото не се използват новите технологии с подобряване на обмен на данти по различни, в различни области и в частност по отношение на Европейската заповед за арест. Относно върховенството на закона, държа да подчертая, че разбира се, съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз, е, е съвсем ясно, че държавите членки имат право да откажат да предадат е, лице, ако има сериозни съмнения за нарушаване на върховството на закона в някоя държава членка. И член 7 е много уместен е, инструмент за това, докато все още те, тече процедурата, може би е прекалено рано да се прави окончателно заключение, но има много важни и напълно уместни за използване елементи. И знае, че тази година ще публикуваме първият годишен доклад за състоянието на върховенството на закона и там може би ще видите и някои елементи, които могат да бъдат обвързани с Европейската заповед за арест. Отново повтарям, че няма нужда да правим оценка въз основа на отделни случаи, но вече казах, че Европейската комисия в момента прави оценка на пълното транспониране на рамковото решение в Белгия и в Германия, тъй като споменахте конкретни случаи в тези две страни. И разбира се, ще обърнем особено внимание на някои от индивидуални случаи, в рамките на тази оценка, но разбира се, не разполагаме с правомощия, за да се намесваме пряко в тези случаи и мисля, че сме го повтарили вече нееднократно и през предишният мандат на комисията. И последен коментар обсъждаме основните права и защитата на гражданите при изпълнението на Европейската заповед за арест. Те са много важни, както вече подчертах. Но и вие казахте, госпожо председател, че не бива да забравяме и жертвите. Когато има евентуално извършено престъпление или правонарушение, е важно да се продължи работа по него. Знаете, че публикувахме и нова стратегия за правата на жертвите и е много важно да се вземе предвид и какво е какво е мястото на жертвите в всички тези дискусии. Още веднъж ви благодаря за доклада. Благодаря ви за поканата да присъствам днес тук. По време на изслушването си преди много месеци, още преди кризата с COVID-19 и всъщност още преди да стана член на колегиума на комисията, тъй като вие взехте това решение, точно тогава заявих, че възоснова на декларацията на председателят на Европейската комисия Усула фон дер Лайен можем да обмислим и да обсъдим евентуални инициативи, идващи от страна на Европейския парламент. Така че по въпроса за Европейската заповед за арест, ако разполагате с нужното мнозинство по вашата комисия, след като в целият парламент, ако искате да направите някакви, да подложите някакви изменения, можем да ги обмислим и то много внимателно. Това е една възможност да се приложи правото на инициатива на Европейския парламент, но пак казвам, ако успеете да съберете нужно мнозинство за целта тук в тази парламентарна комисия, което в целия парламент. Благодаря ви много, господин Райндерс, за конструктивния начин, по който разгледахме този толкова важен въпрос. Ние сме в много важен гео политическия момент трябва да мислим стратегически и трябва да се справим с предизвикателствата, които са породени от пандемията. Сега искам да дам думата на господин Сърселехос за заключителни думи. Чувате ли ни, господин Сърселехос? Pues tiene usted la palabra, pues, eh, señor ponente. Escucho y eh, veo. Muchas gracias. Благодаря, госпожа председател. С колко време разполагам? Си. Cuatro minutos. Четири минути. Благодаря. Искам да благодаря на всички за направените забележки. Искам само да кажа няколко неща от моя страна. Беше казано, че се движим в е, една и съща посока. Аз съм на същото мнение, що се отнася до мнението ни. Надявам се на добро взаимодействие в бъдеще. относно различни нови форми на насилие, като насилието срещу жени, трябва да се имат предвид. Имаме проблем с данните, както каза и председателстващият това заседание, представител на Обнови Европа. Благодаря за направените коментари, свързано с доклада. И разбира се, ще проведем дискусия на госпожа Делбо. Тя говори за това, че Европейската заповед за арест трябва да бъде мярка която да е последната възможност и трябва да се използва последователно в съответствие с останалите инструменти за сътрудничество на господин Осабе. Благодаря за коментара ви. Надявам се да можем да разгледаме всички въпроси, които бяха повдигнати. Мисля, че ще бъде интересна правна дискусия на госпожа Дали. Този инструмент за съдебно сътрудничество е действително важна част от инструментите, с които разполага Европейския съюз за гарантиране на свободата и сигурността. Не можем да говорим за доклад, който се отнася до конкретна личност, която е обект на Европейска заповед за арест, както беше намекнато от някои изказвания. Освен това, не се създават нови типове престъпления, се отчитат тези, които вече са предвидени в законодателството на държавите членки. Всички държави от Европейския съюз Германия, Франция, Португалия, Финландия, Швеция, Дания са съгласни, че се говори за конституционни въпроси. Във всяка страна по различен начин са отразени някои типове престъпления в е, техните кодекси. Ние ще обсъдим е, ключови въпроси за Европейския съюз, е, за демокрацията и за защита на правата председателката. Благодаря на всички, които участваха в този дебат, на комисаря, на колегите. Имайте предвид, че може да внасяте изменения по доклада до 5 часа вечерта на 5 октомври. Искам да благодаря на техническия екип, както и на преводачите. Благодаря ви и приятна вечер!